Нека ви напомня, в Търпен всички участващи страни казаха, че не са готови за голямо споразумение преди 2050 година. Тук трябваше да действаме по-бързо, трябваше да знаем какво ще очакваме, трябваше да бъдем по-реалистични, за да подготвим конференцията в Париж. Искахме да мислим за финансирането. Имаше държави членки, които предложиха решения за финансирането. Изготвихме документ, без да навлизам в подробности. Мисля, че този документ беше добър. Имахме и добър е, напредък по отношение на щетите и загубите. Това е проблем, който съществува вече от 20 години. Виждам и мога да кажа, че наистина всички заинтересовани страни смятат, че това е добър напредък, защото най-накрая нещата започват да се движат. Основният въпрос който се обсъждаше в събота, беше програмата за Париж. На първата пресконференция ние говорихме за това, че искаме график. Този график вече е наличен. Ще имаме цели за 2014 година, 2015 година, първото тремесече. Естествено, това не е за всички, а за, само за онези, които искат да се включат в тези инициативи. Но бе, решени, че, бе решено, че до първото три месече на 2015 година ще получим тентативните планове от всяка държава членка. Така че преди Париж ще имаме ясна картина за инициативите в държавите членки. Ясно е, много е важно за Европа да знаем е, кой какво обещава преди Париж. Защото има разлика между подход от отдолу нагоре Хората сами казват какво искат да направят. И един режим от горе надолу. Виждаме, че това не функционира. Ние искаме да направим един хибриден подход. Трябва ни нещо ново. И за това ние искаме да знаем това, което предвиждат страните, след което да обсъдим тези планове и след което да решим какво ще правим последствие. Мисля, че това беше много важно. Мисля, че нашите френски колеги могат да са много доволни. Те ще поемат председателството след известно време, така че има доста работа. Имаше голяма дискусия, както и в Търпан. Имаше е, държави, които искаха регрес, искаха да се върнат назад, но това не се случи. Споразумяхме се както в Дърбан, всички да са еднакво правно обвързани. И това, което видяхме, се ни показа колко трудни ще са преговорите в Париж. Освен това, щатите се ангажираха много повече в разговорите. Това беше нещо ново. И освен това, те съобщиха публично, че до първото три месече на 2015 година те също ще представят своите планове. И накрая, може би някои от вас ще, се, ще си спомнят, че решихме следното. Започва втората фаза на протокола от Киото и бе решено, че трябва да се преосмисли какво да се прави до 2020 година. А това упражнение на размисъл решихме, че трябва да е за всички страни. И това е записано ясно в решенията от Варшава. Следващата година през юни ще има среща на министрите така че всички страни ще трябва да са части от тези разговори на министерско равнище, независимо дали техните страни са подписали Киото протокола или не. И съвсем накрая, вие сигурно помните, че имаме обещания от третите страни, трябва да имаме и действия от страна на развитите страни. А това, което беше нашата цел е да получим ангажименти и обещания от всички страни. Важно е да се отбележи, че има правна рамка и всички целият принос на отделните държави членки трябва да се влее в тази рамка. Сега резултатът е, че всички трябва, всички страни трябва да действат по един унисонен начин. По принцип, господин председател, мога да кажа, че нещата можеха да завършат още по-зле. И сега бъдещото френско председателство има един график, има една линия, която да следва, така че това е, мога да, това е което мога да кажа за резултатите. Благодаря Кони Хилдекарт за представенето на нещата от Варшава. Мисля, че общото ни мнение е, че получихме повече неща, отколкото очаквахме. Е, в Полша е, междувременно имаше рокади в правителството. Разбираме, че организацията беше много трудна, нещата не бяха оптимални, условията не бяха оптимални, но в крайна сметка мислим, че резултатът е положителен. А, знаем, че политиката по климата понякога се движи много бавно, колкото охлюв, но в крайна сметка това не, резултатът не е катастрофален. Той е положителен, малка крачка напред. Сега емисиите от морския транспорт. Мисля, че наистина може да предприемем нещо. Имаме един проблематичен бранш в Европа. Това е корабостроенето. Както разбрахме, 75% от емисиите могат да бъдат намалени. Това е страшно важно. Това е много важно за пристанищата, за пристанищните градове. Там има големи, големи проблеми с чистотата на въздуха. Колкото по-малко изгорени газове има там, толкова по-добре. Не само за отделните пристанища, а за глобалната политика. Чухме някои данни и от доклада Хаси. Там има някои стойности, някои прагове на емисии и трябва да уеднаквим праговите стойности в тези два различни законодателни акта. Има различни технологии, скрабър технологията и други технологии, които могат да се приложат за намаляване на емисиите. Имаме големи свръх, имаме голям свръхкапацитет. Виждаме, че има огромни контейнери, контейнерни кораби, които просто не се използват. Може би може да помислим за програми за скрап на тези кораби. Това би била една идея, по която в крайна сметка ще бъде положителна и за климата, и за намаляване на емисиите. Ако нищо не направим, емисиите от въглероден диоксид ще нараснат до 2050 година с 51%. Така че във всички случаи важно е да мислим по тези въпроси. И сега давам думата на координаторите, господин Зепер, първият оратор, и след това останалите. Господин Скилакаки ще замести господин Дейвис, но така или иначе най-напред господин Зепер. Благодаря, Матиас. Ще започна с морския транспорт. Виждаме и при въздухоплаването колко са трудни, колко противоречиви са тези области, колко е трудна намеса от наша страна. Сега подхода на комисията е, според мен, абсолютно правилен. Класическият подход би било за първо събиране на данни, после изготвяне на стратегии и така нататък. Това е нещо познато, но мисля, че за този сектор нещата са много трудни, защото имаме национална конкуренция, имаме изнасяне на емисии, изтичане на емисии. Така че, може би тук трябва да помислим как по-добре да организираме събирането на данни. Това вече бе казано. Тези технологични, този технологичен напредък трябва възможно най-ефективно да го използваме. Има технологии, които могат да, да допринесат за екстремното намаляване на емисиите. Сега въпросът е как да модернизираме нашата флота. Подобни мерки ще имат следните резултати. От една страна намаляване на емисиите, от друга страна енергоспестяване. Е, трябва да кажем от друга страна също. Няма да имаме проблеми с нашите партньори и е, ще може новите кораби да ги продаваме по-добре на международните пазари. Тоест, всички тези неща са много положителни защото те пасват много добре и в международния контекст. Положително според мен е да започнем с събирането на данни, но да не продължим както преди това сме правили, на базата на тези данни започват да се дебатират цели, да се създава бюрокрация. Тук трябва да сме иновативни и трябва да погледнем нещата от друга перспектива. Сега завършава. Аз не присъствах, но мисля, че все пак Варшава беше успех. Малка е стъпката, но все пак важна. Въпросът е да продължим, а да не стигаме до застой а, нещата, целият процес може да се сравни с едно колело, ако то не се движи, то пада. Това е политически процес. Нека интегрираме в него и общественото мнение. Аз съм убеден, че ако в дадена държава а, политиката на климата не е интегрирана в един економически аспект, тя няма да доведе до резултати. Смятам, че това е развитие, което ще видим и в Китай. И това е в крайна сметка развитие в наша полза. Медиите винаги искат да е, говорят за големи и важни договори. Не е важно какво в крайна сметка говорят медиите, важно е ние да постигнем нашите цели и успех. Важно е да поддържаме огъня, да се движим в същата посока. Смятам, че конференцията беше стъпка в правилната посока и добре от, политическата, от политическа гледна точка трябва да се примирим, че не постигнахме огромен успех, успех но в крайна сметка А всички партньори се обединиха около нашата нагласа. Това е чудесно. И Кони, на теб мога да ти кажа, ти си олицетворението на климатичното лице на Европа. Желая ти успех! И сега следва, това са ораторите, които ще получат думата. Е Росбах, Herr Simanski, Karl-Heinz Florenz, dann Jörgensen und der Kollege Gerbrandi. Habe ich jemanden vergessen? Правих ли някого? Не съм. Добре. Тогава Линда Макеван има думата. Thanks, Connie. Thanks for that feedback. I think I... I mean, the... Благодаря много. Да, действително има доста неща, които трябва да се свържат. 2015 година също няма да ни е лесно. Това е една година преди следващите избори в Съединените щати. Не искаме да повтаряме това, което се случи с Клинтон, когато президента във втория си мандат се даваше сметка, че няма как да спечели подкрепата на Конгреса. Това става и тук в Европейския съюз. Комисарите подготвят нещо преди да се случи преди да приключи техния мандат. Знаем, че така нищо не може да се получи. В парламента също нещата не вървят особено добре по темите свързани с климата. Ричард знае това много добре. Опитваме се да постигнем някакви резултати в пленарна зала, но все по-трудно се договаряме по неща, по които преди 5 години повечето колеги биха се договорили с лекота в съвета, както и в моята собствена страна. Има много широк дебат в момента по екологичните мерки. А, обсъждат се разходите за тях, обсъжда се структурата на политиката. Голяма част от тези политики са били планирани, когато е можело да се предполага, че ще има един постоянен економически растеж. Сега говорим за целите за 2030 година. Те са за нас тук в Европейския съюз, не за света като цяло. И така, трябва ли комисията да промени своята гледна точка, своя подход? Трябва ли да взема предвид средностатистическия човек, който с труд плаща и сметките си за отопление? В крайна сметка знаем, че зелената енергия струва някакви пари, но е, хората, които плащат за енергия, не са длъжни да плащат за инфраструктурата за доставяне на тази енергия. Помислете си за енергийното осигуряване на домакинствата. В много страни хората не изолират къщите си, е, защото в момента има економическа криза и какво може да се окаже, че Европейския съюз всъщност е организация, която трупа планове за разходи, без да има реалистична представа как тези разходи ще бъдат покрити. И така, през 2015 година може да се окаже, че дори ние нямаме ясни ангажименти за 2030 година. Знам, че е малко песимистично звучи всичко това, но знам как се тъкат обсъжданията по климата тук в Европейския парламент, и в парламента в моята родна страна. Благодаря на Линда Макаван. Колегата Скила Какис има думата. I will, uh, uh, as rapporteur, talk mainly on the... Като докладчик, искам да го основ... говоря основно по темата мониторинг, докладване и проверка. Темата е доста важна, според мен. И ще започна следното. Много е важно да се измерват точно и в големи подробности всички важни парникови газове, които се емитират от корабите. Това е нещо, на което настоявам в моя доклад, настоявам да се разшири приложното поле и настоявам всичко това да се прави възможно най-ефективно и по начин, който е възможно най-полезен. Един мой приятел, който работи в медиите, веднъж ми каза, никога не оставя действителността да развали една, е, един добър аргумент. Опасявам се обаче, че тук не можем да изолираме действителността. Европейската агенция за околна среда събира информация за емисиите от корабите. Оказва се, че съгласно доклада на Европейската агенция за околна среда, корабите на практика имат отрицателно въздействие върху парниковите газове в световен план. Това ще се промени обаче. По две основни причини. Първо, търговията ще се увеличи много през следващите 30 години. А морската търговия, това е най-ефективният начин да се транспортират строки, също ще се увеличи значително. и онези е, газове, които най-много е, е, влияят за глобалното охлаждане, за предизвикване на глобално охлаждане, ще се променят. И може да се. Не може, най-вероятно ще започне от морския транспорт да проистича допълнително отрицателно влияние върху климата. Не знам точно откъде събира данните си комисията. Там не се казва до 75%, казва се 25 до, е, от 25 до 75%. И така, това е действителността. И така. Има много важни неща, които можем да направим, но трябва да имаме много коректни измервания. Също така много добре знаем, че две трети от разходите по морския транспорт са свързани с горивото. Така че има много а, големи пазарни а, стимули един кораб да бъде енергийно ефективен. Има ситуации обаче, при които това не се случва. Все пак в бизнеса пазарната ефективност е най-важното. И бизнеса се грижи за това. Нашата задача тук е по-скоро да коригираме неефективното поведение на пазара. Затова трябва да измерваме емисиите на парникови газове и те да имат своята цена. Защото а, иначе няма как да се повлияе на системата. Това може да стане с а, глобална такса, защото е ясно, че в, световен план схемата за търговия с емисии няма как да се въведе. При всички положения целта ни трябва да е да се доближим максимално до американския план, предложен от Съединените щати на Международната морска организация, който би могъл и по този начин да насърчим Международната морска организация да се придвижи напред възможно най-бързо. Защото ако действаме сами, няма да имаме същото влияние. В крайна сметка морския транспорт е глобална индустрия. Има фирми и кораби, има кораби и фирми, е, променят се маршрутите, променят се пристанищата е, с лекота. Така че този регламент може да се окаже отличен а, е, стимул основните търговски центрове да се изнесат извън Европа. От другата страна на Средиземно море, например. Затова е много важно да действаме през Международната морска организация и предложенията ни да са възможно най-прости. Мисля, че имаме достатъчно време да приключим работата си по тази тема. И е, бих се радвал това да стане, за да се въведе глобална система за мониторинг, докладване и проверки. Една от положителните стъпки на Международната морска организация са енергийните планове на корабите. Ако към тях се добавят е, и планове за мониторинг, отчитане и проверка, ще се доближим с още една крачка до е, своите цели в глобален план. Това е по тази тема и един кратък коментар по преговорите за климата. Трябва да имаме предвид економическия спад. Това вече е реалност вече няколко години. Растежът в Европа е по-слаб от останалата част на света. И доста различен от растежа, който очаквахме, когато планирахме екологичната си политика и политиката си в областта на климата. Вече не можем да се държим като един богат силен континент, който щедро може да помага на всички. Европа е в тежка економическа криза, безработицата е огромна, а кризата не е световна. Кризата засяга основно западните държави и най-силно засяга Европа. Нека да дам само един пример – В Гърция емисиите на глава от населението са по-малки от емисиите в Турция. А пък в Турция не са поети никакви ангажименти. А, така че сериозни проблеми а, е, има пред нас. Зная че колеги има много какво да кажете, но моля бъдете кратки, Ана Росбах. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на датски. Чудесно е, Кони, да те видим тук. Добре дошла. И аз съм много се радвам, че най-накрая насочваме вниманието си към корабите, след като говорихме за автобуси, за влакове, за самолети. Така че най-накрая чудесно е, че се насочваме към този сектор. Правилно е това, което каза а, нашият председател. Имаме много стари кораби, свръхкапацитети на стари кораби. Но ясно е, че а, корабите имат дълъг жизнен цикъл. И е трудно да се закупят нови кораби. И най-ефтино е, от друга страна, корабната индустрия да мисли дългосрочно, защото корабите могат да се използват много-много дълго време. Аз се обръщам в този смисъл и към датските корабостроителници, защото те също трябва да знаят какво ще е бъдещето развитие. Знаят, че Хората са много заинтересовани. Знае, че има големи фирми, които започват да експериментират с различни форми на горива, биогорива, бункерни горива и така нататък. Така че много неща се случват в сектора и аз съм много щастлива от този факт. Въпросът ми е обаче, какъв е нашия шанс – да обозрем цялото това замърсение, замърсяване с въглеродните емисии. Контейнерните кораби от тях през корабите за удоволствие, крузерите до малките рибарски лодки. Всички те отделят емисии. Ледоразбивачите не бива да раз... забравяме в Арктика. Така че, вярно е, трябва емисиите да се намалят, но трябва да сме и реалисти. Как обаче да разберем какъв е каква е стойността на емисията? И още нещо. Какво е отношението между операторите и собствениците на кораби? А, операторите просто а, използват корабите, те нямат никакви ангажименти. Как а, ще третираме това отношение? Защото то е проблематично. Сега за конференцията по климата. Аз имам едно притеснение – вече засегнато, вече казано от колегата. Проблема с повечето средства. Колегата е прав. Е, Европа не е благоденстваща, не е... Не всички в Европа са богати. Така че трябва е, да внимаваме с обещанията си за повече средства, да не загубим подкрепата на нашите граждани. Кони, как може да реагираме по друг начин? Да не се концентрираме само върху парите, може ли да дадем друг стимул на нашите партньори, освен пари? да помислим за нещо друго. Благодаря, господин председател. Това беше от моя страна. Благодаря, Ана Росбах. Господин Шимански. Dziękuję. Z, z uwagą wysłuchałem wypowiedzi i mam problem z oceną tego. Благодаря. Много внимателно изслушах казаното от вас относно конференцията във Варшава. Е, Председателя каза, че очакванията са надминати. А вие казахте, че можеше и по-лошо да се сложат нещата. Имаше и много хора, които бяха разочаровани, обаче ние не сме разочаровани беше необходимо да се направи а, една обща оценка на последствията за климата и нямаше какво толкова да се изненадваме, като се замислим сега за глобалното споразумение и промяната в условията, в езика, който използваме, не води до големи промени, защото в крайна сметка все още трябва да направим пробив много ми се иска да мисля, че ние в Европа наистина извършваме изключително много важни неща, но тук виждаме и разликата между нас и останалата част от света. Всичко, което ние е, извършваме много конкретно, много точно, да, имаме си конфликтите, но е, останалите, големите сили, е, те не ни следват, не следват нашия пример. Сега, що се отнася до стоманата? и стоманените изделия имаме е, антидъмпингови политики, които водят до промени до 70% в сектора. Та колегите споменаха за социалния контекст, за кризата, в която се намираме. Съгласен съм с е, гръцкия колега. Съгласен съм с предишните оратори. Да, има липса на гори в нашите държави. Например, в Полша 30-40% от разходите на домакинствата отиват за енергия. И казвам всичко това не само защото предстоят изборите следващата година. Това са фактите от живота на хората и затова хората задават тези въпроси. Как така ще трябва да приемем новите цели за новите намаления на емисии? Трябва да помислим за други показатели. Например, въглещен тон на глава от населението. Има различни методи, по които можем да говорим за намаление от по-високо ниво, от по-низко ниво на емисиите. Трябва да разли, различаваме отделните държави Полша, Гърция, Португалия. Например, в Полша ние въведахме една система и нашите емисии на глава от население сега е по-малко. Много често пък е, нас ни наричат големите замърсители в Европа. Искам да спомена това, че големите очаквания по настоящем без е, глобално споразумение е, накърняват възможностите за бъдещето развитие. Приносът на Европа намалява заради кризата, други ни изпреварват. Ние а, е, не успяваме да наваксаме изоставането си в това световно състезание. Ние не сме начало и тези три стълба, свързани с климата, добре, но какво ще кажем за конкурентоспособността на нашата економика, на нашия континент? В крайна сметка гражданите това ги интересува и за това ни питат – винаги трябва да мислим за гражданите, за енергийната сигурност. Нека не забравяме всичко това. Договора от Лисабон много ясно указва, че всички наши решения се взимат на общностно ниво и те не трябва да повлияят на енергийния баланс, на е... сигурността на доставките на енергия за нашите граждани. Това е много важно. Нужно е да се направят ясните заключения от подробните анализи и е, когато дискутираме въпроси свързани с емисиите, не бива да забав, забравяме о нашите граждани, отделния гражданин. Надявам се, че Европейската комисия няма да предприема решение без да има предвид нашето решение е, с позицията на Европейския парламент им знаем доклада, по който работя. По-настоящем в него се отразяват всички аспекти от случилото се в Варшава и трябва много внимателно да анализираме всички тези фактори. Нека не бъдем прекалено амбициозни. Мисля, че целите наистина са много примамливи, но да не забравим останалата част от света. Благодаря.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 Останаха. Добре. Благодаря. Мислихме, че ще имаме отделен дебат после по доклада. Сега разбирам, че а, провеждаме съвместно разискванията. А, питам от процедурна гледна точка. Не, не. След това ще имаме дискусия. Добре, в такъв случай ще се изкаже по-късно, сега не. Добре, госпожа Шуз, Суза. Pa samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon e, Varšave. U svakom slučaju... Благодаря ви много, госпожо комисар. Много се радвам, че поговорихте за случилото се е, в Варшава. Темата е много сериозна. И се радвам, че има много институции, които участват, особено Комитета на регионите, защото в крайна сметка това са хората, които са най-близко до гражданите. И е много важно те да участват активно в тази комуникация. Ясно е, че има много правила в Европейския съюз. Говорихме за споразумение по промените в климата, но искам да се спра на нещо друго тук. Искам да се спра на круизните кораби. Круизната индустрия се увеличава е, все повече. Има кораби, които атакуват а, старинни градове като Добровник а, с огромни емисии. И точно на това искам да се спра сега. Говорихме за управлението, интегрираното управление на морските ресурси. И да, действително е необходимо морските ресурси да се управляват по добре интегрират начин. Също време обаче трябва да се взима предвид, че Адриатическо море не е, е само европейски воден басейн, защото не всички страни около Адриатическо море е, са държави членки. Има кораби е, от Турция, които пътуват през Гърция. Как можем да направим така, че всички кораби да следват едни и същи правила? Да следват примера на Европейския съюз и да полагат усилия да намаляват емисиите на парникови газове. И има ли конкретни мерки, с които да се насърчат третите страни да следват тези правила. Това е моят въпрос към вас. Така приключваме дебата, а сега е, госпожа комисарят може да отговори. След тази сесия, разбира се, ще продължи една по-експертна е, сесия, в която вие вероятно ще отговорите на по-конкретните въпроси, един екип експерти от комисията ще останат при разглеждането на е, доклада който е следващата точка. Господин Циба, наистина разбирам вашата загриженост. Не трябва да имаме цели и всичко останало, което обсъждаме сега. Но тук е, става дума за нещо различно. Е, по един поетапен начин ще изградим системата, независимо какво, с какво разполагаме сега. Както и господин Скила как изказа, какво ще изберем на глобален етап. В крайна сметка нужна ни е системата мониторинг, докладване, проверка. И тук не прибързваме относно следващите стъпки, не предрешаваме нищо, просто поставяме основите, от които имаме нужда за да можем да изградим по-нататък системата заедно с Международната морска организация. Всичко това се основава на процес на подробни консултации за сектора. Господин Калас, както и аз, имахме три заседания на високо равнище, където работихме съвместно с експертите, представляващи в целия сектор. И моето впечатление е, че ние тук предлагаме наистина тази система мониторинг, репоринг, докладване и проверка, защото това е разумният начин да вървим напредък на само от името на Европа, но по този начин тласкаме и международната организация в тази посока. Тук не става въпрос за конкретните цели. Сега това не се а, е, разисква. Ние разискваме само първия етап от този многоетапен процес. А, също така, по оказаното от господин Скилакакис относно това как да ценообразуваме, дали това да бъде налог, такса или пазарен механизъм, всичко това се върти и в сърцевината на дебата с Международната морска организация. Комисията не е член, но ние насърчаваме всички държави членки да действат съвместно, да продължават да работят в тази посока и да видим наистина какъв напредък е реализирал САЩ по отношение на някои от тези аспекти. Струва ни се, че е, е добър момент сега и Международната организация може да отбележи напредък, но разбира се, държавите членки би трябвало да окажат натиск в тази посока и е, трябва по-добре да анализираме американския план, може би да се приближим към онова, което те правят вече може би по този начин ще се помогне да се създаде глобална схема. Точно това е и нашата логика. По-нататък бе зададен въпрос от господин Розбах относно парниковите емисии. Ние предлагаме нещо, което се основава на потребяваното гориво и а, схемата ще бъде максимално опростена, така че няма да измисляме и налагаме ново административно бреме, да налагаме пласт върху пласт нови изисквания. Ще използваме онова, което вече е налично. А, води се дискусия за големите съдове и за малките. Колкото по-малък става размера на съда, толкова повече рискуваме да наложим по-големи административни задължения на а, работещите там в сравнение с днешния ден. И сега, къде точно е интереса не само за чартерните а, кораби, става въпрос а за всички. Къде е опита, който трябва да бъде анализиран. Има много добра практика в отрасъла с малките, с корабите, които са с различен ход, но проблемът в крайна сметка е свързан с начина по който ще построим механизма за стимулите. Няма допълнително финансиране, което предвиждаме няма да се предоставя а, финансиране на всички. И после, по отношение на казаното до госпожа Цуйка, що се от нас, връзката с серните оксиди, азотните оксиди и така нататък, по какъв начин мислим? Ние винаги а, имаме предвид и този проблем в Адриатика. Да, може би можем да излечем а, примери от регламента за Балтийско море, защото там се разглежда въпроса регионално не само с европейските партньори, но и с другите крайбрежни държави, така че може да се почерпи опит от а, този акт. Що се отнася до преговорите? Благодаря а, на Ричард Зибър. Благодаря наистина за предложението, което се направи. Според мен, точно тук е необходимо участието на правителствата, Европейския парламент, националните парламенти, за да работим съвместно, да е непрестанен този процес. И в самото начало казах, мисля, че трябва да говорим честно относно това къде се крият проблемите. Във Варшава аз си помислих, че е, много от приятелите ни от е, развиващите се държи, е, държави, от Африка, от прогресивните латиноамерикански държави, ние сме заедно с тях. Ние се опитваме съвместно с тях амбициозно да заложим целите си в преговорите. И честно искам да кажа също така, че малко бе тревожно, някои от хората, е, които са е, еднакво мислещи, но в крайна сметка по време на конференция на страните се опитват да, ви, да установят дали в крайна сметка може да продължи да е разделението приложение 1, приложение 1 трябва съвсем и ясно да изкажем своята позиция. Всички, които искат да се направи нещо по отношение на промяната в климата в международен план, няма как да го направим, ако използваме досегашния ни подход. Това е свързано, разбира се, и с финансирането. Да, трябва да помогнем на най-уязвимите, най-слабо развитите държави в свети, за да могат наистина да достигнат до устойчиво развитие и да се доведе до намаляване на емисии в крайна сметка. Но как можем да използваме публичните средства, за да можем да насочваме частното инвестиране там, където има най-уязвими уязвими места е, и там, където има най-голяма нужда в развиващите се страни, в Африка, например. Така че най-развитите държави, в групата на развитите държави, трябва да бъдат обадани, че не всичко се свежда до финансиране. но възникналите е, развиващите се економики, бурно развиващите се економики, те също имат свой принос и трябва да имат много ясен ангажимент. Съвсем ясно трябва да си кажем това. Не трябва да отделяме прекалено много време между сега и Париж, за да повтаряме и повтаряме всичко казано до тук, за да изгр... за да можем да съборим вече изградената стена, така че нищо да не ни пречи. Всички трябва да можем да дадем своя принос. Да, някои повече от други. Трябва да бъде диференциран подхода. Но разделението не е между развилите се страни през 1992 година, например, а останалите да участват на доброволна основа. Повече не можем да се развиваме така. Що се отнася до казаното от госпожа Макаван? Вие засегнахте въпроса, свързан с разходите и какво ще правим по отношение на 2300 и така нататък. Оценката на въздействието, което подготвяме, е, има конкретни цели, трябва да се анализира нужни ли са най-повече или не, какви ще бъдат взаимоотношенията, каква ще е амбицията ни. Но отново става въпрос за енергийните разходи и анализа им. Ще стане въпрос също така и за заедостта в това проучване за ефективността, за възобновяемите енергии. Знаете, че там се създават много повече работни места. Конкурентноспособността ще бъде част от разисквания нини. Освен това, как се използват политиките в областта на е, е, енергетиката, на околната страна за целите на новацията. Енергийната зависимост е друга тема. Е Европа е по-енергийно зависима. Какво значи това? Е, над 500 милиарда евро е, бяха платени за изкопаеми горива, внесени в Европейския съюз пари и внесени в Катар, Русия, Саудитска Арабия и така нататък, вместо да ги инвестираме в Британия, Великобритания, Германия, Польша или където да е другаде в рамките на Европейския съюз. Това е част от подготвителната работа, която ще извършваме. И по-нататък по отношение субсидиите за възобновяемите енергоисточници. Как можем по по-рентабилен начин да подходим тук? Това е въпрос, който ще дискутираме, така че да може този сектор да се развива в Европа все повече. Интересувани непрекаленото субсидиране на възобновяемите енергии. Може би след 2020 е, година някои от технологиите ще бъдат достатъчно зрели, няма да продължаваме непрекъснато да ги субсидираме. Трябва да е, имаме един динамичен, гъвкав начин на субсидиране, така че всички тези елементи ще залегнат в проучването. И а, поне аз ще се опитам в рамките на това начинание да постигна следното. Например, да различа факта от мита в диалога по климата. По отношение на а, а, средното домакинство увеличаването на а, сметката за отопление. Дали ще бъде 100% това е ужасно много, но за какво става дума? За промяна в климата, за зелените енергии. Чувам какво се дебатира в парламента в Обединеното кралство. Всичките тези а, разходи, за които а, говорим, може в крайна сметка да бъдат анализирани и да видим какъв е дела. Може би 35 от тези 100 а, британски лири стеринги за увеличение предложението идват от един различен сектор, а не непременно климата и енергията, така че цените на енергията. Трябва всичко да наместим в хода на разискванията, за да можем наистина да имаме успех а, ние трябва да имаме рентабилна енергийна система в Европа. Това е задължително. Рентабилна трябва да ни бъде политиката в областта на околното среда. Мисля, че всички сте съгласни с мен. И трябва да заявим ясно и високо. Има един параметр. И ако има само един параметър, а именно най-ефтината енергия, от която имаме нужда, ето, това е отговора тогава. Наистина ще можем да стигнем до решението на проблема. Това ще означава, че има и смислена екологична политика. И Ричард говореше за комуникацията, която трябва да осъществяваме. Трябва ясно да кажем, че в крайна сметка ниско въглеродната економика не е без пари. Ще трябва да вложим средства в нея. Но в дългосрочен план ще има много ползи за нас. И това понякога трудно може да бъде обяснено на хората и хората трудно могат да го промеят вероятно. И на последно място, господин Шимански, е, споменахте онези, които вече са вложили много усилие. Това е един от елементите, когато говорим за критерии, показатели, оценката какво е честно, какво не е честно и така нататък. Разбира се, бъдеще не би трябвало да бъдете наказвани, ако сте сред първенците – това е един от елементите, които трябва да бъдат отчетени. Изпълнението на поетите ангажименти, но всички ние, дори онези, които много са постигнали, все още има много какво да правим, защото все още нещата не са стабилни по отношение на тези два градуса. Въпросът е как всички да бъдат привлечени в нашата обща политика в тази насока през следващите години. Благодаря председателя. Vielen Dank, Conny Hedegaard, für die umfangreiche Beantwortung unserer gestellten Fragen. Und Благодаря. Желаем всичко хубаво на комисаря и желаем всичко хубаво за Париж. Е, надяваме се да се получи нещо съществено, резултатът да е успешен защото нещата са много свързани едни с други, клима, е, политиката по климата и економическата ситуация.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 Става дума за конкретното предложение на Комисията за регулиране на морския сектор. Господин Скелакакис има думата. Ще бъда съвсем кратък. Вече в предходното си изказване споменах доста неща, така че ще добавя само още няколко съображения. И така, вече е, направих уводните си думи, е, може да се каже, така че на, директно преминавам към подробностите. Първо, какви данни ще се публикуват? Моето предложение е следното. Да се публикуват всички данни, но те да бъдат анонимизирани, т.е. да не се публикува името на кораба и името на фирмата. И така ще имаме цялата необходима информация, а, за да постигнем ефективност, но същевременно ще се спестят доста негативни обсъждания. Трябва да се разбере, че енергийната ефективност на един кораб е доста сложен въпрос. Става дума не само за горивото и за товара, а, става дума за времето, а, става дума за а, морските течения, става дума за времето, което е минало от последната поддръжка на кораба, когато са били почистени всички двигателни елементи. Много добре знаем, че а, корабите се а, вдигат на сушата за поддръжка. А, след това плават и минава известно време. Е, така че е, нещата са доста сложни. Представете си един маршрут от Франция до Алжир. Отива кораба. А, пълен връща се празен. Защо? Изнася се много стока от Франция за Алжир, но от Алжир за Франция по-скоро се изнася газ. А, и всичко това става по газопроводи. И така, как точно ще измерим енергийната ефективност в този случай? Какво ще мерим? Масата или теглото? Енергийната ефективност е съвсем различна, когато кораба е по-тежък. Но Те... А, има много стоки, които се пренасят с кораби, които не са тежки. Тоест, възможно е да се измерва и обема, а не само тъжеста. Американците имат три предложения за оценка. Първото е без транспорта, второто е с транспортната работа и третото е възоснова на плавателни дни в морето. Аз мятам, че най-удачно е да се говори именно за плавателните дни в морето. Но те са относителни. Що се отнася до товара, ако вземем предвид именно него, едва ли ще постигнем възможно най-добрите резултати, що се отнася до енергийната ефективност на корабите. И накрая, защото не искам да навлизам твърде големи подробности, за да можем да чуем и комисията, мисля, че трябва да вземем предвид и азотните окиси. Трудно се измерват те, но според това проучване на Европейската агенция за околна среда, което споменах, азотните окиси могат да имат и положителни, и отрицателни въздействия които са не по малки и повлияни от въглеродния двуокис. И при тях има голяма несигурност, те са много променливи, а емисиите от въглероден двуокис много зависят от начина по който се изграждат двигателите. има двигатели, които могат да бъдат планирани по такъв начин, че да има повече азотни емисии, по-малко въглероден двокис и обратното. Същевременно, ако искаме да се намали метана, трябва да се измерват азотните окиси. Що се отнася до сулфатните аерозоли, в сравнение с тях азотните окиси през следващите години до 2030 година всъщност ще се увеличат. И така. Това са все неща, които трябва да вземем предвид. Що се отнася до емисиите от въглища, не съм се спирал на тях, защото на този етап те са по-маловажни като замърсители. Нека първо да се спрем на по-важното – азотните окиси. Това са двата най-важни въпроса според мен. Благодаря. Благодаря. Сега започваме с докладчиците в Сянка. Линда има думата. Благодаря, господин председател. Квитон Арсений се извинява, че нямаше как да присъства днес. Ще споделя неговите размисли по въпроса. Първо, подкрепям казаното за оборудването за измерване на въглероден на, извинете, на азотните окиси. Е, Критан приветства предложението на докладчика да се разшири приложно, приложното поле на предложението на комисията, така че да се включат и азотните окиси. Той е скептичен по отношение на предложението да се е, изключи е, ам, транспортната работа и ам, тежестта на товара от ам, оценката. Що се отнася до това, кои елементи от информацията са поверителни, искаме да припомним, че част от промишлеността подкрепя това включване. Повечето от информацията вече е на лице. Използва се, например, в митнически декларации – Що се отнася до методите за наблюдение за, за оценка на а, потреблението на гориво, не мисля, че всичко е съвсем точно. А, не всички методи са еднакво точни и е по-добре да се подберат най-точните и прецизни методи. Смятаме, че трябва да се вземат решенията на ниво Международна морска организация и оттам нататък комисията трябва да има право чрез делегирани актови, актове да адаптира мерките, които се предприемат тук. Благодаря, Карл Шлютер. Подобен е проблема и за нас, като казаното до, до, до сега, но само няколко думи позволете да добавя. А, включването на азотния ок. Кис се потвърждава от колегата докладчик в сянка, който замествам. Не е достатъчно обаче да има само мониторинг, докладване и проверка. Това е първата стъпка, разбира се, но ние искаме това да се включи в системата търговия с емисии. Вече бе гласувано за 2008 година, сега 2011 предстои. Ние искаме част да бъде от съответния регламент тази разпоредба. Ако съвета не е готов да го приеме веднага, нека да предложим срок за комисията, за да подготви подобно предложение. Вече има споразумение по отношение с е, такова приложение да бъде включено. 59-то изменение конфиденциалност. Това винаги а, е изключение само и тогава, когато е изключително наложително. Искаме да подчертаем това в процеса на докладването. Да, разбира се, когато информацията е изключително чувствителна, може да се а, постигне конкретно решение при транспортиране на системите. Но, като цяло, благодаря. С интерес очаквам да а, стигнем до компромис. Благодаря. Сега на Росбах. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям е, докладчика по отношение на азотните окиси, но за съжаление е, колегата, когато Макаланан, когато замествам, той е, има друго становище. Голямата част от корабите, които замърсяват, са големите кораби над 500, със тонаж над 500 000 тона. Ние смятаме, че предложението на комисията, съдавайки този прак, е прекалено бюрократично, затова смятаме, че логиката може да се промени. А, Същата логика се отнася и за останалите газове, които са споменати в предложенията на комисията. Ние се страхуваме, че предложението ще даде възможност за по-малко контрол и повече измама от страна на оператори и корабостроители. Освен това, смятаме, че е, голяма тежест ще падне върху корабите, които правят много пътувания за кратки разстояния. Например, фериботите. Аз също идвам от страна, където има много фери, фериботи и аз също смятам, че би трябвало да се намери друга, друг начин за измерване, а не да се отчитат броя, брой, броя пътувания. Благодаря, а сега комисията има думата и в последствие пак докладчика. Um, Благодаря благодаря на всички изказали се по проекта и проекто доклада на докладчика. Наистина, когато разглеждаме нашия проект и предложение, важно е да ем, имаме преди всичко светлината на международните споразумения и процеси. Това е един разумен подход, но остава насочен към основните принципи и цели. Позволете няколко коментари и наблюдения да споделя с вас. Първо, що се отнася до информацията, която следва да бъде докладвана. Прозрачността е една от водещите цели тук. И една система мониторинг, докладване, проверка би следвало да отключи възможност за взимане на решения и в стопанския сектор и сред потребителите, свързани с по-енергоспестяващи практики, например. Изключително важно това се изразява, разбира се, с консумацията, изразходването на горивото и доставката през определен пробег. И Изключването на а, стоката товара очевидно ще намали информацията, която ще бъде предоставена в рамките на системата за докладване. Имайки предвид оперативната ефективност на конкретни а, съдове, можем да кажем, че да, системите са сложни, нужен е опит. Но операторите в а, а, този сектор могат да предоставят нужната информация с цел събиране на дати, данни. Данните, които ще се съберат в рамките на мониторинга, няма да бъдат чувствителни огледни точка на стопанската дейност на операторите, а просто ще дадат информация за усреднени стойности, като Онези, които имат достъп до данните, няма да имат достъп до а, чувствителна информация, свързана с а, чувствителни стоки, които се пренасят, например. Сега, що се отнася докладването за стоките, и, които, се, които се превозват, са важни от а, гледна точка безопасност. И елемента свързан с мониторинга, докладване на системата е много важен компонент. Сега, когато гледаме какво се случва в Международната морска организация по стандартите енергийната ефективност, можем да кажем, че те включват винаги стоките и товарите ако се извадят товарите от обхвата на Европейската система за мониторинг, ще затрудни преговорите в тази насока с Международната организация и ще създаде а, пречки в международните разисквания. Що се отнася до оповестяването на анонимни данни за корабите. Да, прозрачността е изключително важно за стандартна система МДП. Това е много важно от гледна точка разработване на политиките и е много важно тази система да ни даде възможност да разработим стимули в сектора, които ще ни позволят да реализираме политическите цели на Европейския съюз. Само сравнима и надежна информация по енергийна ефективност може всъщност да се използва за взимането на решение. Дали ще бъде чартер или ще бъде купуване на втора ръка на съд. Данните, с които в момента разполагаме, не са нито надежни, нито сравними и няма стандарти днес за това. Що се отнася до тези стандарти, които се дискутират сега в ММО, в крайна сметка са насочени към създаване на цели за общи категории съдове или използване съответно на съдове за конкретни цели. И сега докладването на кораб за относно ефективността е, е прекалено е, на такъв етап, че е много трудно да изключим кой е, концеп, коя концепция да използваме. И е, м, ограничаването само до една или друга може да накърни ролята на Европейския съюз в международните преговори. Що се отнася до включването и на други замърсители и разширяване на обхвата? Ние сме се опитвали да бъдем прагматични да можем да създадем съ... съ... съотносимата картина в корабния трафик. А, рентабилни мерки и политики, които не до, предизвикат допълнително административно бреме. С Много добре съзнаваме, че економическата криза се отразява и на корабния сектор. Много лесно може да бъдат изчислявани данните от и съществуващите вече информации относно е, използваното гориво. Това е информация, която вече е налична за всички кораби. Най-простият начин по отношение потреблението на горивото няма да ни предостави информация за азотните окиси, обаче и няма да можем да, изра... из... да осъществим сравнителни анализи с други проучвания. В рамките на сегашната система за мониторинг ще трябва да се инсталират на борда оборудване е, специално, което ще е изкъпо. По-настоящем се разработва. Има и добър опит с него. Но все още е на експериментално ниво липсва ни практическия опит днес и нямаме а, е, точна информация относно а, е, разходите. Има някакви разчети, свързани с азотния окис, т.е. еквивалент а, е, азотен окис, което може да се изчисли до може би 100 евро на кораб, като сравним цена или разходи и това за момента затруднява системата ни. Наблюдаването на всички замърсители е изключително важно и ние с интерес е, проучваме възможността за по-интегриран подход тогава, когато е, технологиите вече са економически достъпни за всички. Комисията също така е, изразява отворената си позиция по този въпрос. И сега няколко думи по отношение на ниските прагове, които се предлагат от докладчика и някои от становищата също бе казано подобно мнение. 5000 тона е прак, който според нас е удачен и ни дава възможност за по-голяма е, съотносимост. Е, когато се свали този прак, ще се увеличи броя на корабите от сегашните 55% от флотилията на 90%. А, разбира се, има спор от политическа гледна точка дали трябва мониторинга да се зададе именно на различно ниво. Има едно предложение от докладчика в тази насока за сваляне на прага и може би това е в съответствие с преговорите с Международната организация, но по този начин ще се увеличат предвидимите разходи за сектора в бъдеще. От 80 милиона евро на 148 милиона евро и ще има голямо въздействие върху малките и средни предприятия. В този смисъл. На последно място показаното от госпожа Макеванс и докладчика, който представи постановището на зелените – 2008 година съвета и парламента призоваха за предложение относно мерки за намаляване парниковите газове от кораби при липса на глобално споразумение Предполагаше се, че ще се включи в схемата търговия с емисии. Междувременно обаче много важни стъпки бяха направени в Международната организация в областта на предложението мониторинг, докладване, проверки. Експертите работят изключително много в тази насока, за да може да се превърне решението в глобална реалност някои случаи е важно Европейският съюз да бъде част от тези общи световни разисквания, за да можем да дадем своя експертен принос в дискусиите. И в този контекст мисля, че поддържането на амбициозен подход за система мониторинг, докладване, проверка ще ни помогне наистина да имаме водеща роля в дебата в Международната морска организация. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на комисията за подробното отговаряне на въпросите, а сега докладчикът има думата. Благодаря, аз ще бъда кратък. Сега, американците не включват транспортните работи. Ако ни включим в системата за мониторинг, докладване и проверка транспортните работи или трябва да променим нашата система, като което ще е много трудно, или пък ще трябва да имаме две системи, глобална и европейска. Ако американците или пък Международната морска организация, ако те решат да включат транспортните работи, добре, ние може тогава да променим нашата система. Това политически няма да е трудно. На второ място. Ако имаме всички, всички данни, които са анонимни, и ако те са анонимни, те ще са сравними и надежни. Няма нужда обаче да се попълват, подават данни, когато те не са надежни. Когато имаме индекс за енергийна ефективност, трябва да се съсредоточим върху него. Ние се опитваме да правим едно нещо – и нека го направим него. Е, занимаваме се с енергийната ефективност. Ако го правим това, то в такъв случай няма да прилагаме принципа замърсителят плаща. Ако искаме да се основаваме на енергийната ефективност, то принципа за замърсителя плаща отпада. Мисля, че този регламент се опитва да стъпи върху енергийната ефективност, а пък принципът за замесителя плаща изчезва в някакъв момент. Аз не смятам, че трябва да тръгне в тази посока. И на последно място обхвата. Десете процента повече не са проблема. Проблемът е изкривяването. Ако изключим всички малки кораби, то ще имаме тогава един, едно, един център, Средиземноморието, например. Изключваме изключваме малките кораби. Големите кораби влизат в пристанищата, малките кораби не. И то и се получава едно изкривяване. Ние не искаме да имаме изкривяване. Затова аз съм за по-широката мярка, ако е възможно. Благодаря. казах на колегата, че сякаш преживявам нещо отново. Е, говорихме по същия начин, когато говорихме и за въздухоплаването вероятно ни очакват подобни дебати. Добре, в такъв случай приключихме и този дебат. Срокът за изменения е 4 декември, 12 часа. Дискусията в комисията ще е на 22 януари. Ще гласуваме на 30 януари и вероятно през април както много други доклади. Ще имаме гласуване на първо четене в пленарна зала. Благодаря, благодаря на всички участници, благодаря на колегите, които заместваха колеги. И ще продължим след обяд с бившия министър за околната среда от Полша. Той води преговорите по КОП сега, така че който иска да преживее тази среща е добре дошъл и сърдечно поканен. Благодаря.